Председателят. Черреруда сесион, señorías. El acta... Дами и господа, нека да подновим заседанието на Европейския парламент. Протоколът от заседанието вчера е на ваше разположение. Ако не се получат коментари, протоколът ще се смята за прият. А сега